И така, уважаеми колеги. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben 5 nach neun. Вече е 9 и 5. Така че, нека да започваме. Вчера ви Казах, че искам да започна на време. Това е важно, защото дневният ни ред е доста натоварен. И едно от първите неща, което имам за задача като а, председател на нашата комисия, е това дълго гласуване. 6 доклада имаме да изгласуваме. Надявам се, че ще мине гладко всичко. Ако се запъна, не моля да проявите снисходителност. За първи път ми е. И така, първият доклад, доклада на Силвия Коста за изпълнението на програмата Творческа Европа. Иска ли докладчицата да вземе отношение? Само да кажа благодаря на докладчиците в Сянка на нашите съветници, на секретарията за отличната работа, по-специално на колегата от секретарията, Джоша. Надявам се да премине спокойно гласуването и в линия единодушно. Благодаря много. Тогава преминаваме директно към, към, към гласуването. Компромис едно за. Против. Въздържали се, приема се. И така, стигаме до бюджет 1 на втората страница. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 87 сега. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 88 изменение и 89 те са еднакви. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Изменение 90. За. Против. Още веднъж за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 91 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 92 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до изменение 98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 против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 117 изменение за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, приема се. Извинявайте, отхвърля се. 119 за,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 против, въздържали се, отхвърля се. 136 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Така стигаме до 142 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 143 за, против, въздържали се. Мисля, че ще, про... ще се наложи да проверим електронно. Начало на гласуването. Гласувах ли всички? Край на гласуването. ЕНП има един депутат в повече. Един глас в повече имаме от ЕНП, така че моля ви някой да си извади картата. Край на гласуването. 13 за, 12 против, така че се приема с един глас. И така, 144 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сто и три за, против, въздържали се, приема се. Извинявайте, отхвърля се, съжалявам. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 157 а, всъщност то е оттеглено, както и 158 изменение, така стигаме до устно изменение от докладчицата за, против, въздържали се, приема се. 160 сега за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. 168 за, против, въздържали се, приема се. 169 за... Всъщност, извинявайте, това отпада. Компромис 8 Компромис 8 гласуваме за. Против, въздържали се. Приема се. 174 сега. За. Против, въздържали се. Приема се. 176 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. 177 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, приема се. 100. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 183 за, против, въздържали се, Още веднъж. За. Против. Сто осемдесет и пет. Сто осемдесет и три. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега сто осемдесет и четири. За Всъщност, извинявайте, то отпада. Извинявам се. 185 за, против, въздържали се, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се. Приема се. 187 за, против, въздържали се. Приема се. 188 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 189 за, против, въздържали се. Приема се 180, 190 за, против, въздържали се. Отхвърля се 191 за, против, въздържали се. Мисля, че беше отхвърлено. 192 за, против, въздържали се. Отхвърля се 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до бюджет 3 за, против, въздържали се, приема се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 5 на следващата страница 13 за, против, въздържали се, приема се. 216 за, против, въздържали се, приема се.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 Извинявайте, разделно гласуване. Първата част. За, против, въздържали се. Приема се втората част. За, против, въздържали се. Не беше съвсем ясно. Нека проверим начало на гласуването за 226, втора част. Край на гласуването. Отхвърля се. 227 за, против, въздържали се, а, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 и 17 отпадат, 18 също и така стигаме до 21 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се. Нека проверим. Нет. Geschlossen? Край на гласуването. 14 за, 13 против, значи се приема. 34 за, против, въздържали се. И това ще трябва да проверим, ми се струва. Начало на гласуването. Край на гласуването. Ясно е, че се приема. Но не ми беше лесно да преценя. 38 за, против въздържали се, отхвърля се 39 за, против, въздържали се, отхвърля се 40 за, против, въздържали се, приема се за 42 за, против, въздържали се, приема се 41 за, против, въздържали се, отхвърля се Всъщност то отпада, извинявайте, 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 въздържали се, отхвърля се за 53 за, против, въздържали се, приема се 54 за, против, въздържали се. Ще трябва да го проверим. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 55 за,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 Струми се, че го приехме. Нека проверим начало на гласуването. Крайно гласуването. Отхвърля се. 60 за, против, въздържали се. Приема се. 61 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 62 за, против,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 Изменение 75. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 76. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 77. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1. За. Против. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за... Е, всъщност то се оттегля 7. 7 и 8 са а, заедно, идентични, за, против, въздържали се, приема се. 9, 10 и 11 заедно за, против, въздържали се. Приемат се 12 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край. Приема се. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се и последното бюджетно изменение за, против, въздържали се, приема се. И така, окончателното гласуване ще направим електронно начало на гласуването. Край на гласуването. 24 за, нито един против, 4 въздържали се и така приемаме доклада. Благодаря на докладчицата, благодаря и на докладчиците в Сянка. Благодаря ви много. И така, това беше първото гласуване, първият доклад. Много ефективно се справихме и така стигаме до следващия доклад. Доклад за изпълнението на програмата Европа за гражданите. Докладчик е Мария Тереза Хименес Барбат. Искате ли да вземете думата? Заповядайте. Благодаря. Само исках да благодаря на всички, които помогнаха по доклада. Мисля, че нещата изглеждат добре. Много е важен този доклад, тъй като той засяга сближаването в Съюза. Благодаря ви. И аз ви благодаря за извършената работа, както и работата на докладчиците в сянка. И така, направо към гласуването. Започваме с изменение 53. Не може да гласуваме по него, тъй като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 против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, не, 60, и 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, Въздържали се, отхвърля се 69 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 70 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Отхвърля се. 80 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. 81. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се 83 за, против, въздържали се, отхвърля се 84 за, против, въздържали се. Осемдесет и четири. Осемдесет и четири за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте.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 мисля, че бе прието. 95 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 94 за. Против. Въздържали се. Приема се. 96 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Авко 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Авко 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Авко 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Авко 9. Проверка. Добре. Проверка по 8. Авко 8. Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се. Авко 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 111 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Авко 11 за. Против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 против, въздържали се, приема се. Извинете, това е отхвърлено. 125 всъщност отхвърлено е. 126 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Стигаме до 133 на следващата страница за, против, въздържали се, приема се 134 за, против, въздържали се, проверка. Моля гласувайте. Schließe die Abstimmung. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 на 12. 135 за. Против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 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против,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 против, въздържали се, приема се. 15 изменение за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за,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 въздържали се. Електронна проверка по 32. Кашласен. Край на гласуването. Отхвърля се. Ясно мнозинство. 33 за. Против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 по АВКО и бюджет е, гласувахме. Те са включени. Стигаме до окончателно гласуване. То е електронно. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. 24 за, 5 против, няма въздържали се. Приема се с е, ясно мнозинство. Поздравления за докладчика. И така, Надяваме се, че Европа за гражданите скоро ще тръгне по подходящия път. Стигаме до третото гласуване тази сутрин за блокирането на географски принцип. Докладчик госпожа Комодини. Искате ли да кажете няколко думи?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 96 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97 за. И 24 за. Против. Въздържали се. Приемат се. 98 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 99 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 25 за. Против въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се, хвърля се 101 за, <clears throat> против, въздържали се, отхвърлят се. 26 за, против, въздържали се, приемат се. 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против,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 против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. 116 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31 за. Против. Въздържали се. Мисля, че бе отхвърлено, но ще направим проверка. Моля, гласувайте. Geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. 115 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 117 за. Против. Въздържали се. 32 за. Против. Въздържали се. Приема се. 118 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 119 за. Против. Въздържали се. отвърля се. 120 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 123 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 122 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 121 за против, въздържали се, отхвърля се. 33 за, против, въздържали се, се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 36. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. 39. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 54, извинете, 6 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се 55 за. Против въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, приема се 60 за, против, въздържали се, отхвърля се 61 за, против, въздържали се, отхвърля се 62 за, против, въздържали се, отхвърля се 8 за, против, въздържали се, приема се 63 за, против,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 въздържали се, електронна проверка. 69-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се 12 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се 74 за, против, въздържали се, отхвърля се 14 за, против, въздържали се, приема се 75 за, против, въздържали се, отхвърля се 15 за, против, въздържали се, приема се 76 за, против, въздържали се, приема се 77 за, против, въздържали се, отхвърля се 16 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, електронна проверка, изменение 17, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 79 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Осемдесет и три за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Отхвърля се 88 за, против, въздържали се, приема се 19 за, против, въздържали се, приема се 90 за, против, въздържали се, отхвърля се 91 за, против, въздържали се, отхвърля се 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 21 за, 1 против, 5 въздържали се. Поздравления за докладчика.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 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 15-то изменение за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 12 за? Против? Извинявам се. Първо 17-то изменение за, против, въздържали се, електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 18-то. Две части. Първа част за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 Отхвърля се компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 34-то изменение за, против, въздържали се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 16 за, 10 против. 36 за, против. Въздържали се, приема се. 38 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 37 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 39 за, против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 Край на гласуването. 15 против. Отхвърля се. Окончателно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 26 за, няма против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика. Преминаваме към предпоследния доклад, който ще гласуваме днес – освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 година. Силвия Коста е докладчик. Желаете ли да кажете нещо?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 Докладът е прият. Поздравление за докладчика. И така, последно гласуване за днес. Това е доклад за Европейския семестър за координация на економическите политики. Докладчик е Джули Уорд. Желаете ли да кажете нещо? Ще бъда кратка, тъй като мисля, че много дълг беше тази сутрин. С този е, доклад ние искаме да гарантираме правата на децата. Гаранцията за децата е важна част от а, е, това. Много от колегите работиха по тези въпроси в интергрупата по правата на детето. Така че днешното гласуване го посвещаваме на децата. Благодаря ви.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 И така, окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 гласа за, 4 против, няма въздържали се. Докладът се приема. Поздравления за докладчика. И така успяхме да приключим. Беше много дълго гласуването, но се справихме добре. Благодаря ви за концентрацията. Надявам се да не съм допуснала много грешки. Ja, ja. Wir machen jetzt gleich unmittelbar weiter. Wir warten. Значи ще продължим, а, изчаквайки представителите на Малтийското председателство. Двамата министри изчакаха навън по време на гласуването и щом дойдат, ще продължим.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 Kolleginnen und Kollegen. И така, колеги. Нека продължим с нашето заседание. За мен е особено удоволствие и чест да приветствам Латинското председателство тук сред нас днес господин Бартоло, министър на образованието и министър Боничи на правосъдието. За нас е особена чест. Много се радвам, че сте тук сред нас днес и ще можете да ни разкажете за приоритетите на Малтийското председателство в областите, които касаят нашата комисия. Зная, че за една такава малка държава като Малта е особено предизвикателство да се справи с голяма задача като председателството. Искам да помоля всички да вземат местата си за малко повече а, а, тишина. А, и така, предизвикателство е това председателство, но аз съм убедена, че вие ще използвате следващите 6 месеца в един изключително положителен план. Ще се справите с въпросите, които представляват интерес за нас. И така, ще ви дам думата за 10 минути, за да можете да представите вашите приоритети пред нас и след това ще проведем дискусия. Разполагаме с времето до 11.30 и с нетърпение чакам нашата интересна дискусия. Така че започвам с това, че давам думата на вас, господин министър Бартоло министър на образованието и заедостта. Област, особено важна за нашата комисия. Имате думата, заповядайте. Um, Благодаря. Здравейте. Разбрах, че вие сте наскоро избрана председателка от тази страна на панела точно както и ние. Искам да благодаря на госпожа Силвия Коста за отличната работа през толкова много години. Много благодаря. Okay, in... И сега ще кажа няколко думи на малтийски. Смятаме, че настоящия момент е изключително важен за Европейския съюз трудни времена са, тъй като има хора, които всяват съмнение за това какво представлява Европейския съюз, защо беше създаден той. А има и хора, които а, имат интерес да накарат Европейския съюз да изглежда като виновник за всички проблеми. 60 годишнината от създаването на Европейския съюз ще ни даде възможност да покажем, че Европейския съюз е част от решението за проблемите, пред които сме изправени. И аз съм сред тези, които вярват, че е много важен Европейския съюз и е едно от най-големите предизвикателства, през които сме изправени е да стигнем до тези граждани, които се чувстват забравени, пренебрегнати, а тези, които искат да нарушат принципите на Европейския съюз, всъщност много добре общуват с тези хора. Те стигат до хората, които са маргинализирани а пък ние трябва да покажем на гражданите, че Европейския съюз се занимава с а, въпросите, които имат значение за всекидневието на хората, нещата, а, за които говорят хората, за които се вълнуват, така че да можем да служим във всички области. Области като образованието, младеща и спорта. Трябва да им покажем, че Европейския съюз има значение И сега един преглед на това, което планираме за следващите 6 месеца в областта на образованието, младеща и спорта. Що се отнася до образованието, смятаме, че основните приоритети трябва да са в посока на един от най-големите въпроси според хората, а именно безработицата, безработица, която идва не само от липса на економически растеж, но и да се справим с разминаването на изискванията за умения и подготовката на образованието. Така че трябва да подготвим хората, за да могат те да поемат съществуващата заетост. Екипът ни, който работи за висше образование за всички, е изключително мотивиран, тъй като все още имаме 11% от младите, които напускат своето образование, 17%, които не са в образователната система и 44%, които не смятат, че имат нужните умения за нужната заетост. Ето защо смятаме, че това е един от основните приоритети, по които трябва да работим по дневния ред за уменията и ангажимента към обучението през целия живот. Още един въпрос, който ще актуализираме с новата рамка за обучение през целия живот. Много важно е това. Много важно не само за тези, които са безработни, които нямат работа, но и тези, които се готвят за заетост утре. Една постоянна заплаха за всички нас е отпадането на значимостта на нашите умения. Няколко важни а, ценности почертахме разнообразието и включването. От една страна искаме да включим всички видове хора, не само мигрантите, не само децата на мигрантите, но и хора с увреждания, хора с различна сексуална ориентация, изобщо разнообразие в най-широкия му смисъл – при включването нямаме предвид да ползваме един размер за всички. Смятаме, че трябва да се разработят образователни програми, които отговарят за нуждите на различни хора. Много дълго време европейските образователни системи, пък и тези в света като цяло, стъпват на стандартизация и очакваме хората да се впишат в системата, а не оформяме така системата, че да отговоря на разнообразните им нужди. Така че смятаме, че трябва да можем да създадем образователни системи, които имат по-добро значение за младите, да модернизираме образованието и да направим така, че колкото може повече това, което се случва в висшето образование да има значение за днешния свят. Където факта, че една институция се нарича образователна институция, всъщност не гарантира, че там се учи. Трябва да а, сме сигурни, че съдържанието, педагогиката, а, учебните програми трябва да имат отношение, трябва да са важни не само за работния, за трудивия пазар, но и за обществото. За съжаление съществува този дисбаланс. И мисля, че в а, а, всъщност а, в нашите документи във връзка с образованието, като че много говорихме за възможността за неемане, за трудовия пазар и все забравяхме за живота, за обществото. Трябва да подготвяме хората и за работата, но и за живота. Тук няма противоречие, когато говорим за уменията за 21 век, век, трябва да говорим и за справяне с сложни ситуации. Това са същите умения и ценности, от които се нуждаем, както за работния свят, така и в обществото. Както казах, ще отделим голям акцент, ще поставим на новия дневен ред за уменията, също и за европейските квалификационни стандарти. Ще работим с всички държави членки в тази област. Смятаме, че рамката за европейски квалификации трябва да обхване нужното. Днес трябва да актуализираме, защото става въпрос не само за академичната част, но и за онлайн обучението, квалификациите и програмите, които са признати от работния свят, от трудовия пазар, но не задължително от академичните институции. Така че трябва да има една актуализация. Разбирам, че естествено в различните държави членки има различни системи, различни реалности. Раз... Намираме се на различен етап. Но ще бъда много благодарен да чуя от вас за Европас. Чух, че имате много силни становища в това отношение, така че ще се радвам в следващите месеци да работим заедно за това как да вървим напред по тази тема. Много важно средство е това за регистрация на уменията, за даване на реален паспорт на хората, така че те да се ползват от него в своята работа в трудовия пазар. Трябва да се актуализира тази идея, защото света се е предвижил напред и в момента има много технологични развития в тази област и европейския паспорт може да подпомогне младите. И разбира се, ще стъпим и на работата, която нашите колеги в Словакия извършиха в месеците преди нашето председателство. Както казах, с нетърпение чакам да работим и заедно с вас, като с законодатели, за да видим как можем заедно да постигнем нужното. Друг важен елемент е свързаното с а, препоръката на съвета за проследяването на завършилите различните образователни институции. Много е важно да проследим какво се случва с всички тях а, и да видим как може да се използва всичко това като обратна връзка. И ще, отпъту, ще отпразнуваме 30-те години от Еразъм. Ако има една програма, която е положителна и която а, създава изключително положителен имидж на Европа, това е Еразъм, програмата е на Еразъм, така че с радост ще отпразнуваме. Ще работим също и по инициативи с ясни цели, които са максимално реалистични, постижими и измерими. Смятаме, че е много важно да се работи по укрепване на идеята на младите за гражданство, културно разнообразие, така че да ги подготвим максимално да бъдат активни участници в отворено демократично общество, особено в този момент, в който биват атакувани тези важни принципи и ценности. Препоръките на Европейския е, парламент и съвета за ключовите компетенции за ученето през целия живот а, са много важни, според мен и по отношение на уменията за живота, как да живеем в настоящото сложно и променящо се общество. Така че ще се съсредоточим върху създаването на именно този тип а, умения, така че младите да бъдат независими и отворени като граждани. Също така смятаме, че знаем, че а, различните видове а, водещи, могат да подкрепят и младите. Ще разработим и а, по препоръки на съвета за това как могат да се използват различните умения в различни области. На 22 май планираме да приемем тази препоръка на съвета. Отбелязваме си и важността а, за важността на това да се инвестира в младежта и Европейската комисия започна с Европейския корпус за солидарност. Смятаме, че това е една добра инициатива, която ще подготви нашите млади хора за живота. Автоматичното, автоматичният приоритет, естествено от това до юни, ще бъде да помогнем младите да се включат в всички тези дейности. Две конференции ще проведем в Малта 21-23 март за включващия диалог. Ще се радваме да приветстваме младите там и да им дадем възможността да се изкажат, да се чуе техния глас. Едно от, един от минусите като държава членка, която имаме е, че когато говорим за младите, като че ли правим законодателство, без да ги чуем какво имат те да кажат. Ето защо е много важно да чуем техния глас и това естествено ще доведе до по-добри политики. В областта на спорта смятаме, че той е много важен. Не само за физическото, но и за умственото здраве, както и за социалното включване. И ще Настояваме за важността на доброволчеството в спорта. Смятаме това за много важен момент и отново през май ще приемем заключение на съвета за използването на спорта за социално включване. Планираме да а, подготвим и да приемем третия план за спорта на Европейския съюз, представен от комисията този месец и ще работим по него, за да продължим напред. Извършва се немалко работа, за да има повече достъпност а, и а, добросъвестност в а, спорта. Работим и по антидопингови теми. За съжаление, знаете колко е важен този въпрос, който ще обсъдим и в Монреал, заедно с агенцията, антидопинговата агенция, за да изразим позицията на Европейския съюз. А сега ще дам думата на колегата Боничи. Благодаря много, господин министър. Ще дам думата сега на господин Боничи. Той е министър на правосъдието, културата и местното самоуправление. Това пише тук при мен, но а, тук сред нас те най-вече с ролята си на министър на културата. Така че нека чуем вашите планове за същите 6 месеца в областта на културата и медиите. Благодаря, госпожо Камереверт. На първо място искам да ви поздравя за това, че сте избрана като председател на тази важна комисия. Искам да поздравя и госпожа Коста за отличната и работа. Голяма чест е за мен и за колегата ми е, Бартоло да сме тук. Европейският парламент играе изключително важна роля работата ни. Изключително важно е Европейският съюз да играе важна роля в живота на хората. Какво имам предвид по тази важна роля? Той трябва да участва и в по-дребните проекти, и в по-големите. Когато хората се будят сутрин, преди ще тръгнат за работа. Хората, които искат по-добро образование за децата си, хората, които вечер след усилен ден се прибират у дома си, това са хората, които могат да оценят по-дребното или по-голямото, което са направили европейските институции, но трябва да разберат, че живота им се е подобрил благодарение на нашите усилия. Ако има сфера, която оказва въздействие върху ежедневието на хората, то това със сигурност е културата. Гордея се от постигнатото от словашкото председателство. Гордея се също така от програмата, която сме разработили – това ще окаже пряко въздействие върху живота на хората. Нека сега премина към приоритетите, които сме си заложили за идните месеци в сферата на културата. Отново искам да подчертая, че това ще е пряко свързано с живота на европейците, които наблюдават какво се случва в сферата на културата. Ще започна с аудиовизуалния сектор. Години наред телевизията бе регулирана. Например, има норма, която казва, че някакъв процент от ефирното време трябва да бъде заделен за европейските филми, а онлайн медиите не бяха регламентирани. Затова ще говорим за това, как да осигурим многообразието и плуралитета в онлайн медиите. Трябва да направим също така, че нашите граждани да бъдат защитени от слово на омразата, да защитим непълнолетните и малолетните от е, вредно съдържание. И това е един аспект, който е важен за всички европейски граждани, които използват онлайн медии. След като Европейската комисия през май излезе със своето предложение, съветът работи много усилено, за да разработи този сложен текст, анализирайки въздействието върху аудиовизуалния пазар в Европа. Съветът по образование, култура и младеж през ноември прие един доклад, в който описа напредъка и заложи въпросите, които са важни за съвета. На първо място разширяването на съдържанието към платформи за споделяне на съдържание, като YouTube, определянето на такива платформи, както и нивото на регламентиране. Както знаете, всички тези платформи за споделяне на съдържание в момента не са регулирани от директивата за аудиовизуални медийни услуги. След това залагане на равни условия между традиционните медии и новопоявилите се такива, за да има лоялна конкуренция. На трето място подобряване на функционирането на принципа държава по происход. Той е основен за тази директива и според нас трябва да бъде спазван. И накрая, доста въпроси имаше свързани с контролния механизъм който трябва да бъде доизяснен. Например, използването на сърегулиране, саморегулиране, независимите национални регулатори и формализирането на групата на регулаторите за аудиовизуални медийни услуги, наречена ЕРГА – заедно с предходното председателство подхо... разработихме компромисни предложения, които в момента се разглеждат а, от съвета. Ще продължим своята работа в този смисъл по време на председателството. Надявам се да стигнем до споразумение в съвета, така нареченият общ подход, на 23 май, когато има съвет по култура. Ако успеем, и се надявам, че ще бъдем, ще можем незабавно да влезем в преговори с вас, с Европейския парламент. Надявам се да работим ефективно и ефикасно по тази тема. Трябва да подчертая, че това е изключително важна преписка, която ще промени живота на европейските граждани. И за това искам да благодаря на докладчиците госпожа Камер Еберт и госпожа Ферхайн за работата, която извършиха по този доклад, по това предложение, което според мен наистина е значимо за бъдеще. Работейки заедно по един конструктивен начин, се надявам да напреднем по предложението и да намерим обща позиция. Сътрудничеството трябва да даде възможност и за плавен преход. В сферата на културата има и други въпроси, като например предложението за Европейска година на европейското наследство 2018, както и въпроса свързан с европейските столици на културата. Ще започна с първия въпрос. Годината на европейското културно наследство 2018 година. За мен е чест, е, че Малта при първото си председателство на съвета ще има възможност да се занимае с това важно предложение. Едно предложение, което и парламентът и съветът поискаха от комисията. Радвам се, че и парламент и съветът успяха да постигнат преговорен мандат в много кратки срокове. Това даде възможност да се проведе първия триалог през 2016 година. Това е една отлична идея. 2018 година да бъде Европейска година на културното наследство. В тясно сътрудничество сме с парламента и комисията, за да можем да подготвим, да се подготвим оптимално за следващия триалог, който ще бъде на 9 февруари ще го председателстваме от името на съвета. Искам да се възползвам от възможността да благодаря на докладчика, господин Дяконо и госпожа Коста за усилената работа по тази тема. Обеден съм, че трябва да работим заедно, за да преодолеем различията в становищата. Дори могат да отбележа, че има напредък в тази посока, за да се намери а, едно бързо споразумение, така щото Европейската комисия и държавите членки да имат достатъчно време, за да се подготвят за тази европейска година през 2018. Тази година може да бъде използвана, за да сближим хората, за да може да се оцени културното наследство и да се създаде един публичен дебат за възможностите и предизвикателствата на културното наследство в Европа. Освен това, за мен е удоволствие да продължа работата по европейските столици на културата. Валета, както знаете, ще бъде такава столица през 2018 година. Възнамеряваме да направим всичко възможно, за да предадем нататък тази ключова инициатива в сферата на културата. Както знаете, през 2014 година съветът и парламентът приеха ново решение, което разшири рамката за европейските столици на културата до 2033 година. Но от новите характеристики даде възможност страните кандидатки и потенциалните кандидатки да участват в тези действия на всеки три години. Миналата година Европейската комисия предложи да бъде разширено това до ЕФТА и Европейската економическа зона, което означава Норвегия, Лихтенштайн. Тези държави са наши дългосрочни партньори в сътрудничеството в културата. Част от тях участват и в програмата Творческа Европа. За да обогатим това сътрудничество, съветът на последното си заседание през ноември приветства предложението на комисията да бъде разширен географското покритие към държавите от ЕФТА и Европейската економическа зона. Това дава на Малтийското председателство необходимият мандат да влезе в преговори с Европейския парламент. Очаквам с нетърпение да работим заедно с вашата комисия и по-специално с докладчика госпожа Ексела. Така ще намерим едно споразумение, което ще даде възможност на тези нови страни да участват в тези положителни стъпки. В сферата на културата ще работим по една прекрасна идея също, която бе създадена наскоро и тя е да се използва културата като отличен инструмент за дипломацията. Както знаете, има заключение на съвета за стратегическия подход към международните културни отношения, много дълго наименование за една прекрасна инициатива. Така министрите по културата по време на срещата ни в май ще приемат тази инициатива. Аз съм малтиец. Географското ни положение, е, културното, езиковото ни наследство ни поставя в една идеална позиция да прокарваме идеята, че културата може да бъде мост за по-нататъчен диалог между държавите от различни региони. Освен това, искаме да надградим над политическия дебат, който протече през ноември в съвета, където министрите изразиха съгласие за изграждане на стратегически подход към културата и международните отношения. В основата на нашата работа ще бъде съвместното комюнике, което се нарича към нова е, стратегия за такива културни и дипломатически отношения, приятел от СВД и съвета. Радвам се, че Европейския парламент успя да постигне добро сътрудничество между вашата комисия и комисията по международни отношения. Вие работихте заедно с тази комисия доста време и очаквам вашия съвместен доклад по международните културни отношения. Доколкото разбирам, госпожа Коста и господин Брок разработват този доклад. Освен това, имаше и доклад през януари миналата година за ролята на междукултурния диалог и културното многообразие за насърчаване на основните стойности на, и ценности извинете, на Съюза. Новите предизвикателства в глобализирания свят искат ролята на културата да излезе на преден план в външните отношения на Съюза. Имайки предвид новите предизвикателства, пред които сме изправени в глобализирания свят, ролята на културата във външните отношения на Съюза става все по-голяма голяма и в сферата на културата и в сферата на международните отношения. Имайки предвид варварските нападения срещу културното наследство в Ирак, Сирия, Мали и много други, всички осъзнахме, че разрушаването на културното наследство не е свързано само с физическото му изчезване, а е свързано и с загуба на история, на идентичност, на ценности, което пък от своя страна означава, че няма как да изградим своето настояще и да си представим бъдещето си. Нуждата от интра и интеркултурен диалог, взаимно разбиране, никога не е била по-голяма. Затова трябва да преминем от една позиция, в която използваме културата като обяснение за начина ни на живот, към е, една взаимна работа с други държави за постигане на общи цели. Трябва да изоставим идеята, на малтийски наричаме това ветрина или витрина на български. Та не трябва да говорим за културата като нещо, което слагаме на витри... или зад витрината, а като нещо, по което работим заедно, за да има промяна на парадигмата – и да, силим, да засилим културното сътрудничество с много държави а, отвъд и над границите. Затова наистина отново ще подчертая колко е важна такава рамка за следващите ни стъпки в сферата на международните културни отношения. Ще обсъждаме също тази тема в рамките на една конференция за културата, която ще се проведе на 8 и 9 март в Малта. Тази конференция ще бъде последвана от среща на старши служители от Министерствата на културата и външните работи, където ще навлезем в повече подробности, свързани с сътрудничеството между тези две сфери – външната политика и културата. Като председатели на съвета ще очакваме да работим с вас открито, конструктивно и ефикасно. Благодаря. Ja, sehr herzlichen, ganz herzlichen Dank an die beiden. Благодаря ви много. Благодаря и на двама ви за вашите встъпителни изказвания. Това показва, че имате амбициозни планове. В голяма степен те са в съответствие с приоритетите на нашата парламентарна комисия. Най-напред ще дам думата на координаторите. Всеки има възможност да направи изказване в рамките на 3 минути. Моля да се съобразявате с този регламент. След това ще дам възможност и останалите да зададат въпроси и след това ще можем да изслушаме отговорите на двамата министри. Госпожа Ферхоен има думата. Благодаря ви, господа министри, за това, че отделихте време, за да представите приоритетите на вашето председателство в нашата комисия. По аудиовизуалните услуги ние високо ценим, че вие обръщате особено внимание на защитата на младите хора и на противопоставяне на езика на омразата. Това е сложен въпрос. Аз съм съдокладчик и е важно да се предвижим напред максимално бързо, тъй като дълго време чакахме предложението на комисията и не искаме да губим дълго време. Надявам се през май да пристъпим към диалог. Относно програмата Еразъм Плюс, много се дискутира в момента, обсъждат се допълнителни дейности в комисията. Особено, що се отнася до корпуса за солидарност. Трябва да стане ясно обаче, че всички нови дейности по Еразъм Плюс не биха могли да бъдат е, финансирани, тъй като наличното финансиране за Еразъм Плюс не е, е достатъчно. Всички е, програми имат твърде много проекти, които са постъпили за финансиране по тях и това създава проблем. Можем да имаме нови програми, само ако се осигурят и свежи финансови средства. Искам също да се спре на Европейската година за културното наследство. Ние искаме да се постигне максимално скоро споразумение по този въпрос по време на тристранната среща, тъй като не разполагаме с много време, ако искаме да реализираме тази идея на практика. Европейската година на културното наследство ще има дългосрочен, устойчив ефект. Необходимо е да има сътрудничество при реализирането на проектите, за да се постигнат дългосрочни ефекти, а това изисква много добра подготовка. Също и държавите членки по места се нуждаят от време, за да се организират. Има много идеи, но е много трудно да се планира, ако започнем 6 месеца преди старта на тази година. Така че нека да постигнем максимално бързо съгласие помежду ни и а, всеки от своя страна, и парламента, и съвета да направят отстъпки. Силвия Коста има думата. Искам да благодаря на двамата министри за казаното от тях. Това, което беше споделено от тях, в голяма степен съответства на нашите приоритети. Ние също сме ги предвидели като приоритети за първото 6 месече на годината. И ще разчитаме в голяма степен на вас, за насърчаване на сътрудничеството в Европа. Напълно съм съгласна с вас, че е необходимо творческите сектори, културата в Европа да бъдат стимулирани, трябва да бъдат ресурсно обезпечени. Има доста предизвикателства. Първото предизвикателство е свързано с съвета а именно, че тези въпроси трябва да залегнат в центъра на вниманието на съвета през това 6 месече. Вие казахте, господин Бартоло, че ще има съобщение за модернизирането на висшето образование, че това ще стане в скоро време. Знаем, че това е въпрос, който ще бъде разискван по време на вашето председателство, както и Европейската а, програма за умения. А тази а, програма трябва да е съчетана с ученето през целия живот, т.е. да има един много по-широк обхват и да не се свежда само до професионалното обучение. Ние многократно сме повдигали въпрос пред комисията за необходимостта се осигурят инвестиции по плана Юнкер за стратегии, които да обхващат творческите индустрии. Това е много важно. А, също цифровото гражданство, нещо, което също е, има отношение. Ние трябва да насърчаваме цифровото общество, но а, трябва да обърнем особено внимание на обучението на създаването на необходимите умения. Имаме двама докладчици, които се занимават с тази проблематика, как да се подкрепят младите хора, как да се защитят също и авторските права и правата на интелектуална собственост при използването на цифрово съдържание. Ние работим съвместно с АФЕТ по някои аспекти. Относно Европейската година за културното наследство, ние искаме съвета да направи нужното, за да се постигне баланс Беше поставено началото на първата среща. Надяваме се това да продължи и на следващата. Друг въпрос се отнася до участието на парламента при подготовката на тази година на културното наследство. Хелга Трупел от групата на Зелените има думата. Искам да кажа две неща. Първо, Европейската година на културното наследство. Вие казахте, че обръщате особено внимание на този въпрос, работите по него, искате да се постигне успех. Знаете, че при сегашното положение имаме конфликти, свързани с бюджета. Ако трябва да намерим компромис с, с, съвета, то съвета трябва да е готов да осигури известна сума пари, а, за да даде е, възможност е, за успешно реализиране на е, този проект. Необходимо е да се намери компромис между парламента и съвета по този въпрос. На второ място, нуждата от културни международни отношения и нуждата от стратегически подход в това отношение. Не става дума само да се изнася европейска култура, а по-скоро да има истинско сътрудничество, да се обърнем към други културни институции, към НПО, да се стимулира тяхното участие. Не зная дали сте готови да възприемете подобен подход. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега ще дам възможност на останалите депутати госпожа Комотини, Либецка, господин Вента, госпожа Мици, госпожа Шойдрова, господин Моргано и госпожа Уорд. Ако това са всички, ще приключа с списъка на... за изказвания, за да могат двамата министри да отговорят. Господин Бочко и господин Неков също а, са записани. Всеки ще разполага с по една минута за да можем да свършим на време и за да могат и двамата министри да отговорят на въпросите. Госпожа Комодин има думата от НП. Господин Бартоло, кои приоритети в областта на образованието смятате да приключите до юни? Какви гаранции ще дадете, че ще работите в тази насока, без да бъдете прекъсвани от скандалите, свързани с корупция. И какво ще се направи, за да може да се сложи край на корупцията, както беше съобщено в доста медийни материали. Следващият оратор. Беше интересно да чуем вашата презентация, господа министри. Съгласна съм с приоритетите, които бяха очертани. Въпросът ми е към господин Бартоло. Не зная дали ще е възможно да постигнете тези цели. Аз не считам, че можем да постигнем тези цели, ако не обърне внимание на преподавателите. И това, което не чух, от вас е, беше свързано с необходимостта за нов подход към е, преподавателите, към учителите, тяхната мобилност, обмена на опит, е, обучението при целия живот. На следващо място университетското образование. Университетите са автономни. Ние не можем да я налагаме учебни програми, но ако работодателите имат определени предложение бихме могли а, да направим а, програмите за обучение по-привлекателни за пазара на труда. А, как можете да гарантирате по-голямо участие в това отношение на университетите? Господин Вента. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двамата министри за направените изказвания. Колегите вече споменаха за програмата Еразъм. Аз искам да се спра на това, което беше споменато от вас, а именно отбелязването на 30-та годишнина на програмата Еразъм. Може да се направи нещо повече, например, за мобилността на студентите, ние бихме искали да се даде по-широка гласност на 30-годишнината на тази програма. Изключително важно е да се обърне внимание на доброволческата дейност, достъпа до спортни дейности, борбата срещу допинга. На следващото заседание на парламента ще се гласува докладната кула в областта на спорта и физическото възпитание. Тук се обръща и внимание на справянето на проблема с уреждането, оговарянето на резултати от мачове. Има конвенция на съвета на Европа по този въпрос. Това за нас е важен въпрос и бихме искали този въпрос да получи подобаващо внимание. Благодаря ви. Госпожа Мици. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви пожелая всичко най-добро. Господа министри, вие имате изключително важни ресори, образованието, културата. Зная, че времената не са леки, но се надяваме хората да могат да получат нещо, което да подобри техния живот от Малтийското председателство. Що се отнася до новите умения, вие наблегнахте на този въпрос. Програмата за нови умения не се разглежда достатъчно сериозно, изглежда от комисията. Тя има някакъв по-мек подход. 78% от преподавателите считат, че те осигуряват нужните умения, но само 38% от работодателите са на същото мнение. Какво може да се направи в това отношение, за да се подобрят нещата? Като се има предвид, разбира се, че образованието е в правомощията на държавите членки. Един от колегите спомена за конвенцията по оговарянето на футболни срещи. Конвенцията още не е подписана. Това означава ли, че този въпрос не е приоритет за Малтийското председателство? Благодаря ви. Госпожа Шойдрова има думата. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми министри, вие споменахте няколко приоритета. Ако искаме да постигнем нещо, ние трябва да сме много конкретни. И някои от колегите вече ви споменаха. По отношение на законодателството, трябва да се постигне напредък по директивата за аудиовизуалните услуги. Ние се нуждаем от такава директива в Европейския съюз за да можем да отчетем появата на нови технологии. Същевременно трябва да бъдат защитени младите хора срещу съдържание, свързано с насилие, което е достъпно аудио, Визуалните услуги са изключително важен приоритет за нас, както и Европейската година на културното наследство. Ние искаме да се постигне напредък максимално бързо. Еразъм Плюс трябва да получи нужното финансиране. Да се обърне внимание и на решаването на проблема с уреждането на а, мачове. Господин Моргано, благодаря ви. Благодаря, че имате проевропейска позиция и за това, че вашите приоритети са сходни на тези на нашата комисия. И ние искаме растеж, работни места и имахме голямо мнозинство в парламента, пък и тук в нашата комисия, за една инициатива за художествено-творческата индустрия. Тази директива трябва да бъде приложена на практика. На 30 декември се гласува в съвета по този въпрос. Искам да го кажа, защото там ще се даде възможност за работни места на младите хора. Нямам време да навляза в подробности, но това е сектора, който дава заетост на младите до 29 годишна възраст и някакси не бе засегната като сфера от кризата. Юнкер също пое такова задължение. Той говореше за реиндустриализация на Европа от 16% БВП към 20%. Тук имаме един сектор, който трябва да се превърне в цел на инвестициите. Следващия въпрос и приключвам. Тук има пряка връзка и с туризма. 25 милиона работни места – Vielen herzlichen Dank. Äh, Julie Ward, auch von der S&D-Fraktion. Ward, благодаря ви. Благодаря, че споменахте доклада ми за междукултурния диалог. Искам да се върна на този въпрос. Той беше прият от парламента преди една година. Би било чудесно да видим повече от препоръките, да бъдат включени в политиките на държавите членки. Бих искала да чуя нещо повече от вас за ролята на творците като стимули за промяната. ролята на културните дейци като двигател на промяната. Чрез културните индустрии те могат да допринесат за промяната, към която се стремим. Госпожа Башкар. Благодаря ви за направените изказвания. Вие казахте, че отчитате важността на въпроса, свързан с младежката безработица и че е необходимо да се обърне повече внимание на уменията. Имате ли някакви конкретни програми за изпълнение на тези приоритети, които очертахте? Има хора, които са в неравностойно положение, например лица с увреждания, хора с по-различна сексуална ориентация. Какво смятате да бъде направено за тях? Господин Неков е последният ни оратор. имам въпрос към, а, към вас. А, в програмата на Малтийското председателство посочват, а, се посочва, че един от приоритетите е младежкият труд. В тази връзка докъде е стигнала Малта с неформалното и самостоятелно образование, за да даде тласък на процесите в а, държавите членки? Казахте, че ще обърнете специално внимание на програмата за нови умения в Европа, на която съм докладчик – Нейният успех до голяма степен зависи от неформалното и самостоятелното образование, даването на тласък през Малтийското председателство. И ви пожелавам успех! Аз също бих желала да направя няколко коментара от моя страна. Аз съм съдокладчик заедно с Сабин Фехайн по директивата за аудиовизуалните медийни услуги. И сме много доволни, че Малтийското председателство обръща сериозно внимание на този законодателен акт. Надяваме се да се постигне напредък в съвета и по време на триалозите, които очакваме. Надяваме се, че и Европейският парламент, и съвета ще могат е, да спазят амбициозните срокове. Поне и двете страни е, трябва да положат усилия в тази е, насока, за да постигнем бърз резултат относно Еразъм Плюс и Европейския корпус за солидарност. Ние, като парламентарна комисия, искаме ясно да подчертаем, както казаха много от колегите, че тези нови а, инициативи, въпреки че са нещо а, добро, а, не е ясно с какво ще се различават от Европейската доброволческа служба. И ясно искаме да кажем, че ако се предвиждат нови задачи, те трябва да бъдат осигурени с нови финансови средства, тъй като не може да се вземат тези средства, които сега са заделени за Еразъм Плюс. Ние сме убедени, повечето от членовете на нашата комисия а, считат, че нови задачи могат да бъдат изпълнявани само ако имаме нови финансови средства, защото не можем да допуснем вече съществуващи програми да бъдат урязвани и да се използва ограничения бюджет за реализиране на повече дейности. Това се отнася и за Европейската година за културното наследство. Ние се нуждаем от яснота, 2018 година ще бъде година на културното наследство и тя наближава. Надявам се, че Малтийското председателство ще може да гарантира, че нещата ще бъдат по-динамични и че ще се постигне добър резултат. Това е моето послание. Сега искам да ви дам думата, за да отговорите на поставените въпроси и направените коментари. Не зная кой желая да започне, господин Боничи или господин Бартоло. Господин Бартоло има думата. Благодаря ви много за тези интересни моменти, които засегнахте. Дори и преди да дойдем на това заседание знаехме, че парламента много силно се вълнува от Еразъм Плюс и че трябва да се преди допълнително финансиране. по Послание, което ще предадем. Разбираме, че бюджета все още се обсъжда. Това е което мога да кажа в това отношение. Що се отнася до висшето образование, казаното от госпожа Коста и дневния ред за уменията, виждаме го като част от обучението в целия живот, виждаме връзката и смятаме, че това, което трябва да се направи, в моя случай аз съм министър и на образованието на заедостта, виждам го всеки ден. Трябва тези два свята да се сближат. Не е лесно. Не е лесно, но а, това е единствения начин да направим висшето образование съотносимо. Трябва тези два свят да работят заедно, но да запазим и уважението, да запазим и достоинството. Тъй като ако не усъвременим съдържанието на нашите учебни програми, повтарям, рискът е университетите да станат ненужни. Не могат просто да казват, съществуваме от 3, от 5, от 6 века, затова трябва да продължим да съществуваме. Тяхното предизвикателство не е да запазят своето наследство, а е да бъдат адекватни на сегашния свят. Чакаме комисията в това отношение да си свърши работата и след това ще действаме бързо напред за модернизацията. Също така се надяваме, че през пролетта ще можем да осъществим важни стъпки в това отношение. Проследяването на завършилите съответните европ... образователни институции също е важно и то също ще ни помогне мисля, че това е най-добрият начин за действие. Връзки тесни между образователните институции, социалните партньори и също на всички нива, не само на ниво университет. Тъй като и на това правишно исторично ниво има много важни елементи. Европейския паспорт казах, че за нас е много важно да а, се действа. Господин Бачкор а, каза нещо много важно. Действително, това, което се случва в образованието, не е това, което казват министрите, това, което се случва всекидневно в класните стаи и става въпрос за учителите, учителите, учителите. Факта, че нашите заключения за образование за всички отдават много голямо значение на ролята на учителите. Всъщност преди няколко дни се осъществи конференция в маята по тази тема, колко е важна централна ролята на учителите, ние ги поканихме, те председателстваха части от конференцията и се чу техния глас. Смятаме, че това макар да е национално правомощие, те могат да работят заедно, за да споделят опит, как могат да се справят. Съгласна съм напълно с вас, че не можем да налагаме на университетите какво да правят, но можем да създадем условията, така че те да участват. И има нещо според мен, което трябва да научим от нашите швейцарски колеги, как усъвременяват и актуализират съдържанието си в а, академичните институции, как се събират заедно работодателите с университетите и разглеждат дали а, съдържанието за определен сектор е актуално, дали не, ако се определи нещо като важно, се търси финансиране. Мисля, че това е модел, който си заслужава да проучим. След това за годишнината от Еразъм с радост ще го отбележим и смятаме, че най-добрият начин да го направим е именно с младите, които са се възползвали от всички различни държави и те да дойдат и да разкажат със своя положителен опит. Що се отнася до един много чувствителен а, въпрос, а именно предварителното а, договаряне на резултати от футболни матчове, смятаме, че този въпрос е много тясно свързан с с а, данъчното облагане и оттам и с онлайн игрите. Ето защо ние смятаме, че трябва да се работи усилено по този документ. Дневният ред за уменията беше засегнат от два моратори. Да, и ние виждаме, че най-добрият начин е да работим заедно. И вие зададохте въпрос а, в известна степен, а, свързан с това какво правим в Малта. А, гимназиите, техническите гимназии и също така работодателите, индустрията да се съберат заедно така че младите да знаят от рано за какво става въпрос, на къде отиват. Училищата могат да направят а, определени неща, но не всичко. А, има опит, преживявания, които няма как да имаме в рамките на класната стая. Ето защо тинейджерите могат да видят работното място. Това е важно за тях и това прави самите училища актуални. Важно е това да се има предвид. А, още, то се отнася до дневния ред за уменията. Смятам, че не само, че бъдещето на милиарди европейци зависи от това, всъщност бъдещето на Европа зависи от това. Тъй като ако не се постараем младите да имат ако не направим така, че младите да имат нужните умения, ще има много разочарование и не само от стария вид економика, така и от новия. Ето защо Европа трябва да координира и съчетае своите политики. Не може Европа да говори с един глас по социалните въпроси, а след това да не говори с един глас по финансовите и бюджетни въпроси. Фискалната консолидация е изключително важна, но в същото време все пак и економическата и социалната комити... Е, политика са изключително важни а, и трябва да сме винаги наясно кое е европейското във всички тях. И на последно място се надяваме, че една от нещата, които ще постигнем до юни месец, е препоръката на съвета за висококачествено образование заключенията за включване и разнообразие. Само една дума още. 25 години съм в, бях в Малтийския парламент. Винаги съм се борил с корупцията. Ще продължа да го правя и не се колебая да предприема нужното. Дори много близки до мен хора, ако извършат нещо, което не трябва да се прави. Аз самия съм се борил за а, нужните законови актове в това отношение, а, също и за, при финансирането на, Европе, на партиите. Моята работа говори сама по себе си, не е нужно а, да казвам повече. Благодаря много, казва председателката. А сега, господин Боничи, имате думата да отговорите на всички въпроси. Надявам се, че разполагам с повече от една минута. Много малко една минута. Две. Добре. Наистина съм впечатлен как успявате да зададете въпрос в рамките на една минута. Много съм доволен. Благодаря ви за отделеното ми допълнително време. Изключително доволен съм от дебата, който провеждаме днес и ако трябваше да напиша статия по повод ако трябваше да напиша статия по повод на нашия разговор днес, бих го заглавил малко по-малко разговори, малко повече действия. Два много важни а, две много важни досиета бяха засегнати, а до директивата за аудиовизуални услуги от една страна и на второ място Европейската година за културно следство. Съгласен съм с вас напълно. Няколко думи по първовия въпрос. Директивата за аудиовизуални услуги. А, изключително внимателно си отбелязах всичките ви коментари. Аз съм баща на 8 годишно момиче и минали декември и купих нов телевизор. И казах, ето го, коледният ти подарък. Тя ми каза, не ми трябва, имам си лаптоп, имам си iPad, за какво ми е телевизор? Това е реалността, в която живеем днес. И като баща на 8 годишна дъщеря, аз искам да съм сигурен, че всичко е наред, когато тя гледа а, неща в интернет. И като баща и като политик очакваме Европа да направи нещо по въпроса. Именно това правим с тази директива. Ще постигнем нужното, за да гарантираме, че когато нашите деца са онлайн, когато използват онлайн медии, YouTube и така нататък, има системи и механизми, които позволяват вредните за нашите деца съдържания да бъдат отстранени по един структуриран начин. Така че да не залагаме, да не разчитаме на а, дейността на доставчиците на услуги. Директивата също така включва и други много важни елементи. Справенето с слово на мразата бях и в съвета а, на министрите по правосъдието, когато се срещаме в този формат, ние обсъждаме словото на омразата много задълбочено, защото, знаете, тя е много тясно свързана с радикализацията. Обеден съм, че сте наясно, че е много от радикализираните хора всъщност това се случва с тях посредством социалните медии. Ето защо имаме задължение а, да действаме в тази област, не само за да защитим нашето а, общество, но и защото това е свързано с а, сигурността като цяло. Така че бъдете сигурни, нашето малтийско председателство ще действа по това досие максимално бързо. Друг един въпрос, свързан с тази директива, е че, например, сега понякога по телевизията има правило за известен брой европейски предавания, а пък в Netflix, например, средство, което използва малото поколение всеки ден, няма такова правило. Ето защо трябва да се поправи тази ситуация. Има смисъл в, а, по телевизията да има минимум европейски продукции. Но няма така, такова правило в социалния свят, като например Netflix. Ето защо е нужно да направим така, че да се създадат равни условия. Ако успеем да изработим така директивата, ще може и в Netflix да има някакъв процент съдържание европейско кино. Това е много важно за творците. Ние имаме един романтичен, една романтична представа за изкуството. Всеки си мисли, че Министерство на културата и изкуствата е едно много приясно, приятно място, романтично, но това е економическо министерство, защото там се създава заетост. И това го забравяме понякога. Създава се заетост в художествено-творческата индустрия. И а, всички тези хора, творците, трябва да си изкарват прехраната. Трябва да имат възможности и в онлайн света. Съгласни сме, че трябва да се действа бързо, за да може директивата да е да устои на предизвикателството на бъдещето. Втория момент, на който исках да се спра, е Европейската година за културно наследство. Много от вас повдигнаха тази тема. Трябва да призная, че има известен конфликт на интереси, защото през 2018 Валета ще бъде Европейска столица на културата, така че от всички в тази зала именно аз съм този, който иска и 2018 да е годината на културното наследство в цяла Европа, така че още по-добре да се види и Валета. Тъй, че Бъдете убедени, че сме напълно ангажирани, напълно готови да действаме по това досие. Разбира се, раз... наясно сме с някои от въпросите, повдигнати от Европейския парламент и а, разглеждаме различни начини, по които ще може този проект да се осъществи както трябва и да бъде финансиран както трябва. Доколкото разбирам, съветът е съгласен с комисията, че ще има допълнително финансиране на съществуващи европейски програми, но оставам и отворен към доводите на парламента по този въпрос. Гарантирам ви, че имаме интерес да видим как може този въпрос да се разреши колкото може по-скоро. Много други въпроси бяха повдигнати. Благодаря на всички за това, че а, участваха в дебата. Едни последни думи по културната дипломация. Изключително вярвам в тази нова идея, по която работим. Съгласен съм с Силвия, която каза, ето, ако работим заедно по един проект с други държави, а не сами да свършим всичко, трябва да гарантираме, че има добри структури на управление. Трябва да гарантираме, че а, всяка стотинка отива именно за целта, която сме поставили. Да, прави сте и аз ще предам това важно послание на моите колеги, така че, когато този важен инструмент за културната демокрация се култивира, която се използва, да вървят с него добри структури за управление, през които се вижда, че всяка една стотинка, всяко едно евро, което идва от дънкоплаците, се използва именно както трябва. Благодаря ви много. Благодаря много, казва председателката, за изключително положителното обсъждане, което проведохме тази сутрин с вас двамата, господа министри. Благодаря ви сърдечно за това, че отделихте време да отговорите на нашите въпроси тук в комисията, както и да представите вашите амбиции. Наистина много амбициозни са вашите цели за следващите 6 месеца. Така че от името на цялата комисия мога да ви кажа, че можете да разчитате на Комисията по културата в Европейския парламент като активен партньор. Ще работим с вас в духа на критична солидарност и желаем всичко най-добро в бъдещата работа Обедена съм, че ще имаме още възможности да се срещаме. Още веднъж благодаря ви за това, че бяхте тук сред нас днес и всичко най-хубаво в следващите 6 месеца. and have Yeah. И така, колеги, това не е края на днешното ни заседание. Имаме още точки от дневния ред. Две точки, всъщност. Darf ich bitte, darf ich darum bitten, dass diejenigen, die den Raum verlassen, dieses... Може ли да помоля онези, които напускат залата, да го направят бързо и тихо, за да може да продължим работата си? Бързо и тихо, моля. Много благодаря. И така, стигаме до предпоследната точка от дневния ни ред днес. И последната, всъщност. Е, и двете са свързани с прилагането на Маракешкото споразумение. Моля, написне, напуснете бързо залата и моля за тишина, за да продължим работа. Thank you. Е, Благодаря. И така, първата точка е 17-та е свързана с разрешение на ползване на произведени и други обекти, защитени от авторското право и сродните му права в полза на незрящи лица, лица с увредено зрение или с други увреждания в изменена директива от 2001-29 относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество. Доста дълго заглавие. Нашият докладчик е Хелга Трюпел. Обедена съм, че тя ще ни разкаже какво се случва по това досие и процедурата. Благодаря. И аз благодаря. Ще помоля за тишина, обаче. Все още е доста шумно в залата. Искам да кажа няколко встъпителни думи. Маракешкият договор бе прият през 2013 година от Световната организация за електуална собственост, подписана от над 60 държави, включително Европейския съюз. От моя гледна точка това ясно показва, че има ангажимент за намиране на решение за справяне с проблемите, пред които сме изправени. Какво иска този договор от Маракеш? Страните трябва да заложат задължителни ограничения и изключения на авторското право и сродните му права в полза на хората с нарушено зрение, слепите и лица, които не могат да ползват печатни произведения, като се произвеждат аудиокниги, други книги с специален формат. Става дума за обмен между държавите, които са част от този договор. Аз като докладчик приветствам приятата директива, тъй като това означава край на глада за книги на хората с зрителни увреждания. Само 5% от публикуваните книги са налични за хора с нарушено зрение. Това показва, че няма пазар за тези творби. Маракешкият договор е стъпка напред за достъп до информация за култура, за образование, за да могат те да имат достъп като другите граждани. Другите граждани могат да отидат в библиотеката, да намерят някакъв материал, но за хората с увредено зрение това е много по-трудно, тъй като и в библиотеките няма достатъчно творби. И тук Европейската комисия иска да преодолее това, за да може хората с нарушено зрение и слепите да имат достъп и да могат също да се радват на културното многообразие. Изключенията и ограниченията на авторското право и сродните му права се прилагат само за много ограничена група ползватели и само за нетърговски цели. Това е много важно за мен, тъй като става ясно, че има много ясни ограничения и дефиниция за това до кого се отнасят. Това също определя и проблема, свързан с пазара. Ние не искаме да попречим на пазара да функционира. Трябва да бъде отбелязано, че книгите за слепите и хората с нарушено зрение са в специален формат, Брел или Дейзи, и те не се конкурират с книгите на хора, на зрящите. Според мен няма доказателства, че оправомощените субекти ще нарушат посредством пиратски действия авторските права. Броя на заглавията може да бъде увеличен, няма да има конкуренция с печатната индустрия. Договорът съществува, защото пазарът не доставя необходимото на хората с нарушено зрение и на слепите, затова е нужна и тази директива. Искаме да приемем тази директива, за да може Маракешкия договор да бъде прият и бих искала да подчертая отново, че не виждам някакъв риск за авторско право, сродните му права, както знаете, обикновено много защитавам правата на авторите, но имаме много ясно определение за това, кои са оправомощените субекти и само те имат право да трансформират тези обекти. Става дума за правно предоставен достъп на тези хора до произведенията и след това да превърнат тези произведения в такъв формат, че да могат да отговарят на хората с различни нужди. Бих искала да не налагаме, да не залагаме нова тежест на слепите или хората с а, а, нарушено зрение, защото те са жертва в момента. Само 5% от творбите са налични за тяхно ползване. Затова предложението на Европейската комисия според мен върви в правилна посока и аз смятам, че ние трябва да ги следваме. По другите въпроси, които бяха свързани с процедурата, вече говорихме и ще говоря с колегите по въпроса, но политическия ми интерес е да намерим бързо решение, тъй като настоящото положение за слепите и хората с нарушено зрение не е нещо, което трябва да продължаваме. Благодаря. И аз благодаря. Мисля, че всички искаме да направим така, че да може да стигнем максимално бързо до ясен резултат. Госпожа Ферхайн, заповядайте. Първо, искам да се извиня. Докладчикът ни всянка сянка не може да бъде тук днес. Той ми даде своите коментари по доклада Трупел, както и последващия, така че ще изчета от негово име този текст. Този текст трябва да бъде обсъден, тъй като е много важен за слепите и хората с нарушено зрение. Тези лица по-настоящем са изправени пред много бариери в достъпа си до книги а, и други произведения, които са защитени с авторско право. Идеята тук е да преодолеем това и да има по-голям достъп, за да има обмен, и да се гарантира, а, че не се нарушават авторските права на издателите. Бързото приемане на директивата и регламента. Извинявай, Сабине, а, свети тук една светлина, която показва, че четеш много бързо и те молят да четеш по-бавно. Необходимо е всичко това за бързото прилагане на Маракешкия договор. По принцип съм съгласна на, с позицията на докладчика и двата документа трябва да отговарят на Маракешкия договор, за да стане ясно кой е бенефициер, кой е правомощен. Ако всъщност Докладчиците са различни по тези два доклада, но те са взаимодопълващи се като текстове и така се дава яснота по въпроса. Много благодаря. Джили Уорд. Благодаря ти за работата, благодаря за сътрудничеството. Опитваме се регламента и директивата да бъдат хармонизирани помежду си. Всеки има право да, право да участва в културния живот. Това е човешко право. Договорът от Маракеш е изключително важен. Имаме предложение от Европейската комисия. Благодарим за това. Говорих с много хора от неправителствени организации на хора с увреждания и затова изпратих изменения, които се надявам да укрепят, подсилят езика, за да се гарантира ефикасното прилагане на договора. Особено имайки предвид колко се забави Европейския съюз с ратифицирането. Правя разграничение е, между увреждане и нарушена способност, защото в е, конвенцията на ООН е дадена такава различие между тези термини така че е много важно да имаме социален модел, а не медицински. Това означава, че пречките, бариерите пречат на хората и всъщност не е тяхното нарушение на зрение е, е нещото, за което трябва да говорим. Така че нарушеното зрение или изобщо нарушение на способностите трябва да бъде използвано. Говорих също за работа и други като дефиниция, защото искам да има уточнение по този въпрос. Работихме също авторизиран или управомощен субект, а, за да има там акредитиране и яснота. Трябва да има а, едно постоянно качество на достъпа до тези книги. А, консултирах се с гражданското общество, но най-вече с един човек, с който се запознах, когато представлявах нашата комисия на една конференция. Там бях на една сесия, свързана точно с уврежданията и така нататък, така че той е експерт, той е сляп, има нарушаване на зрението. Благодаря. аз благодаря. Следващия оратор. Hola. Bueno, quisiera felicitar a todos los que han colaborado en este trabajo tan importante. Eh, Искам да поздравя всички, които са работили по този текст. Той е много важен. Моята страна, Испания, бе сред е, една от, една от първите, които ратифицираха Маракешкия договор през май 2016 година. Мисля, че измененията, които предлагат докладчиците за директивата и за регламента, са положителни като промени, особено у нези, които се опитват да направят така, че да се включат и хора с други увреждания, не само на зрението. Има обаче някои промени, които леко ме притесняват. Там се е, ограничава броя на е, оправомощените субекти и се ограничава броя на творбите. Има много фундации, които могат да играят ролята на адаптиращи творбата към съответния формат, който е нужен. Не е нужно това да бъдат само правителствени организации. Ясно, че това трябва да бъдат нестопански организации, това е чудесно като пояснение, но трябва да направим така, че заедно с Комисията по юридически въпроси да стигнем до изчистване на въпроса. Те имат определени компетентности, разбира се, но тук ние говорим за права, които трябва да бъдат включени, трябва да бъдат покрити, и тъй като това са общи, всеобщи права, не бива да забравяме, че това законодателство засяга и аудиокнигите. Те се използват също за дислек... деца с дислекция. Колко деца имаме с дислекция? 30 милиона граждани имаме с нарушено зрение, които чакат това. Благодаря. Госпожа Шойдрова. И след това мисля да преминем към доклада Джамбаски и да изслушаме комисията, след това и двамата докладчици могат да вземат думата, тъй като има тесни връзки между двата доклада. Благодаря. Разбира се, аз подкрепям предложението на комисията, както и доклада, който е подал, подала колегата. Датата за изменение обаче все още не знам каква е, не е записана на документа. Das Datum für die Änderungsanträge habe ich auch noch nicht Датата за изменения аз не съм я съобщила. Ще ви кажа сега обаче. И за двата доклада, и Трупел, и Джамбаски, 26 януари в 14 часа. 26 януари, 14 часа. Това е крайния срок за изменение. Благодаря. Господин Джамбаски. Може да кажете няколко думи за своя доклад. Заповядайте. Председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, както е известно, Маракешкият договор бе прият през 2013 година от Световната организация на интелектуалната собственост. Подписан е от над 60 страни, включително Европейския съюз и всички държави членове. Неговата основна цел е да създаде набор от задължителни изключения – и ограничения в полза на слепите хора, лицата с нарушено зрение или с други увреждания, които не им позволяват четенето на печатни материали. Изключенията от и ограниченията за авторското право, които следва да бъдат въведени от всички страни по договора, ще разрешат възпроизвеждането, разпространението и предоставянето на достъп до публикуваните произведения, това ще стане във формати, проектирани по такъв начин, че да бъдат достъпни за слепите хора, лицата с нарушено зрение и с други увеждания, които не им позволяват четенето на печатни материали и ще даде възможност за трансграничен обмен на тези произведения. Както сте видели от проекто становището, което изработих, аз и моята група смятаме, че предложението на комисията за приложение на този договор идва на време, след като в съвета имаше известно неразбирателство за това кой и кога трябва да ратифицира договора. Резултатът от предложения регламент ще бъде изпълнението на задълженията на Съюза съгласно договора по отношение на обмена на копия в достъпни формати между Съюза и трети държави, които са страни по Маркешкия договор в полза на бенефициентите. Предложените от мен изменения са в съответствие с Маракешкия договор. Поясненията на определенията, кои са бенефициентите, какво представляват копията на достъпни формати и особено кои са оправомощените субекти, които разпространяват, разгласяват и предоставят на разположение копията в достъпни формати на бенефициентите. Допълнително подчертавам, че износът на посочените копия не води до търговски действия и допълненията, предложени в този смисъл, имат за цел да осигурят правна сигурност на управлощените субекти, базирани в друга държава членка, когато става дума за трансгранични дейности с участието на тези държави. В заключение предлагам предложения регламент да бъде преразгледан в рамките на 5 години, имайки предвид, че комисията не е извършила оценка на въздействието по отношение на социалното и економическото влияние, което може да породи разгледаната разпоредба. Аз, както и предполагам, и както чух и много от моите колеги, получих становището на Европейския съюз на слепите относно изготвеното проекто становище. Те са съгласни с повечето мои предложения, с изключение на изменение 4, което според тях ограничава броя на оправомощените субекти. Както е подчертано и в обосновката на изменението, предложението е синхрон с оригиналното предложение от Маракешкия договор, а именно член 2, точка Б, точка С. Допълнително ми се струва логично, че тези субекти са управлащени от правителството. Готов съм да помисля върху становището на Европейския съюз на слепите. Ще се радвам да получа мнението на колегите. Ако ми позволите още веднъж да спомена, Срокът за изменения е в четвъртък тази седмица, 26 януари до 14 часа. Благодаря на секретарията за предоставената помощ и ви благодаря за вниманието. благодаря, господин Джамбаски, господин Морган. Благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик в сянка на социалистите и демократите. Съгласен съм с казаното от колегите и предложението и за директива, и за регламент се разглежда положително от нашата група. Защо? Защото пред себе си имаме нуждата, правото на Съюза да отговаря на всички задължения, които сме поели пред, в международен план говорим за лица, когато споменаваме цифри. Последните данни от 2010 година показват, че имаме 2 милиона 550 хиляди невиждащи и 23 милиона хора с увредено зрение. Това са цифри, които наистина са значителни. И, освен това, трябва да кажа, че ние самите, като Европейски парламент, сме за е, на резолюция от 3 февруари, където се говори за засилване, извинете, ускоряване на процеса на ратифициране на Маракешкия договор и насърчаване на държавите членки. Всичко останало бе казано, а, така че няма да го повтарям. Имайки предвид всичко това, колегата Трупел, колегата Джамбаски. Вече споменаха някои въпроси, които според мен също са много важни и аз набързичко ще ги спомена. Първо, предложението за регламент е ясно свързано изследва от директивата. Защо? Защото директивата определя съдържанието на изключенията, които са валидни в Европейския съюз. В същото време регламента говори за трансграничния обмен на копия в достъпен формат между Европейския съюз и трети страни. Страни, които са страни по договор от Маракеш. Двата текста са много сходни и определенията са идентични. И това е много важно. Това дава възможност за един общ подход. Смятам, че измененията не са много големи, за да има бързо прилагане и за да има правна сигурност на всички действащи лица в този процес, някои от пасажите трябва да бъдат пояснени. Е, господин Джамбаски го е направил в част от въпросите в предложенията си, защото по ясно говори за това, как трябва да изпълним своите задължения по договора. Много съм ограничен по измененията. Също, знаете, има всякакви ограничения, но искам да информирам всички, че ще излезе с една идея, която не присъства в предложението на Европейската комисия. Това е предложението да се създаде база данни на, европейски, на, на европейско ниво. Какви са аргументите ми? Да се избегнат постоянни а, търсения и изследвания на това, кои творби съществуват и кои не в такъв достъпен формат. Когато има такава база данни, лесно ще се обменя информация, свързана с библиографски данни на творби, които вече са в такъв формат, посредством създаването на едина база данни. Смятам, че това може да доведе, разбира се, до разходи, но от друга страна можем по този начин много ясно да решим и много проблеми, които биха могли да възникнат в бъдеще. бихме искали наистина да дадем на всички достъп, това, което е записано в Всеобща декларация за правата на човека. Но не. Трябва да се намери баланс, за да delle distanze che... Не се създава проблеми и да се поставя под е, въпрос, да се поставят под въпрос гарантирани права. Благодаря. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, ich möchte jetzt zuerst die... Благодаря ви много. Искам да попитам представителя на комисията дали би желал да вземе думата. Благодаря ви. Добър ден на всички. Ще бъда кратък. Най-напред искам да повторя, че комисията подкрепя подхода на Европейския парламент по това досие. Има общо мнение, че предложението на комисията е балансирано, върви във вярната посока. Искаме Европейския съюз да има нужното законодателство, за да може плавно да се прилага Маракешкия договор. И се радваме, че има общо разбиране на целите, които сме си поставили в това отношение. Разбира се, предложеният регламент и директива са тясно свързани помежду си. Това беше подчертано от докладчика, както и от редица от изказалите се, за това няма да навлизам в по-големи подробности. Те са свързани с директивата. ние обръщаме внимание на аспектите, свързани с вътрешния пазар, хармонизираме тези изключения, които са задължителни за държавите членки и също се хармонизира и обмена между управомощените субекти и бенефициентите в Европейския съюз и трети държави. Трябва да имаме общ подход Разбира се, трябва да има еднаквост на дефинициите, на бенефициенти, на опромощени субекти, на достъпни формати и пропчи между тези два инструмента. Подходът на комисията е да се придържаме строго към договора. Ние не искахме да се поставят допълнителни условия или пък а, някаква нова инфраструктура, свързана с предложението, защото считаме, че по този начин най-добре ще се отчете а, духа на договора и ще се постигнат най-добри резултати за хората с увреждания. А, ние в някои отношения сме се отклонили малко от формулировките в нашите предложения и тези, които са в Маракешкия договор, но това не се прави преднамерено. По отношение на оправомощените субекти, ние считаме, че тук е необходимо да се упрости малко определението с цел правна яснота, за да може да се адаптира към договорите на Съюза. И е затова предложението за дефиниция на оправомощен субект в голяма степен съответства с това, което е посочено в член 2 на договора. Така че няма голямо отклонение от страна на комисията. Формировката цели упростяване. Следва да се има нещо важно предвид в тази дискусия, а именно – въпроса за разрешенията и дали договорът позволява или не, или дали изисква от държавите членки да прилага такива схеми за издаване на разрешения. Комисията счита, че посочването на, на авторизиран или признат субект не изисква да се дават такива разрешения. Това не означава да се прилагат схеми за издаване предварително на разрешение. В член 2, параграф С на Маракешкия договор се говори и за други институции, НПО и други, които осигуряват сродни услуги на тези анализа и разбирането ни а, за ситуацията в държавите членки е, че има голямо разнообразие има някои организации в някои държави членки, които са активни, които са създали някакви мрежи и там няма предварително изискване за разрешение, за да можем да спазим договора. Ние трябва да сме много предпазливи, когато обсъждаме такива разрешения, такива авторизации. Предварителните авторизации съдържат риска националните администрации и правителствата да могат да изключват субекти, които иначе биха могли да се възползват от този договор. и за това, според комисията, тук трябва да сме особено предпазливи, когато обмисляме как да процедираме от тук нататък. Но това, че има малки разлики в формулировките, не означава, че се отклоняваме от договора. Ще спра до тук. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Хелга Трупел. Искам да благодаря на колегите. Те казаха, че са в голяма степен в съгласие с предложението на комисията. Искат малка промяна, да се даде повече достъп на хората, които имат обредено зрение или са незрящи. Надявам се, че ще можем да постигнем компромиси и обща позиция, но нека да работим в дух на търсене на най-доброто решение за незрящите и за хората с обредено зрение. Благодаря ви. Господин Джамбаски, желаете ли да кажете нещо? Не. В такъв случай искам да кажа, че Комисията по правни въпроси организира изслушване на 3, да, на 30 януари между 3 и 4 часа. Това е слушване, посветено на Маркешкия договор. Вие ще получите покани и сте добре дошли да вземете участие в изслушването. Крайният срок за представяне на изменения 26 януари в 2 часа след обяд на 28 февруари ще гласуваме и ще влезем в преговора. Председателя се повтаря, че на 27 ще бъде гласуването в комисията. И тогава ще можем да влезем в преговори с комисията по правните въпроси, за да видим дали те могат да отложат своето гласуване малко. Улеснихте работата ми по председателството на днешното заседание. Имахме доста дълго гласуване. Мисля, че се справихме много добре. И искам да ви напомня, че днес след обед в 3 часа предстои изслушване и всички сте поканени. Ще се радвам да ви видя. А не само шепа хора да бъдем в залата би трябвало да обърнем нужното внимание на експертите, които сме поканили. Приятен обяд. Благодаря на преводачите. Ще се видим по-късно.